комисията отговарях за цифровизацията, премахнахме таксите за роуминг. Какво ще стане с тези такти, оба... такси? Това зависи обаче от преговорите между Великобритания и 27-те. Успяхме да приемем общия регламент за защита на данните, защитихме личната неприкосновеност на нашите граждани, гарантирахме свободното придвижване на потоци данни, какво ще стане обаче от тук нататък с потоците данни, тъй като Великобритания е, е голям доставчик на данни. Какво ще стане с този процес? Ами това също ще зависи от Европейския съюз. Имате една минута, каза председателката. Става дума за спонтанни изказвания. Госпожа Чан за една минута. Колеги, благодаря на всички е, за търпението с кошмара с Брексит до сега. И аз съжалявам това. И аз смятам, че това е загуба на време и на енергия. Съгласна съм с толкова много от вас. Децата, е, нещата не трябва да се вършат изкуствено сега. В събота в Лондон аз се срещнах с стотици хиляди. Те призовават за глас на народа по всяко окончателно споразумение. Виждате картина, про европейско настроение на улиците в Лондон. Това е волята на народа. Промени се от 2016 година. 74 от 73 гласувания миналата година показват мнозинство за това да останем в Европейския съюз. Нямайте никакво съмнение в силата на проевропейските чувства в Обединеното кралство. Обаче сме стигнали до тук. Министър-председателя загуби всяко гласуване в Камерата на общините. Безпредседентна равносметка на а, Сега а, той иска чрез споразумение споразумението с съвета да окаже натиск в камерата на общините. Но ние поставяме сериозни въпроси. Социалните и екологичните стандарти. Те не трябва да се подромват. Не можем да вярваме на Борис Джонсън. Трябва парламентарен контрол и тук и в Уестминстър. Следващи изказващ се, господин Уел, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Обетеното кралство беше добър търговец и приятел на Европейския съюз и на неговите държави членки. За 20 години от, до 2018 година Европейския съюз имаше възможност е, да получава около 750 милиарда от обедненото кралство. Ние сме нетен контрибутор 120 е, милиарда в бюджета на Европейския съюз. Обедненото кралство е една от шесте държави членки, които спазват ангажиментите си в НАТО, които предоставят сигурност на всеки тук в тази зала. Предвид на което което искам да разбера защо господин е, Юнкер и господин Барние искат е, Обединеното кралство да се срещат с опозицията, с Тони Блер, които се опитват по този начин да се намесват в политиката на Обединеното кралство. Мартин Салмайер е намекнал по въпроса за, е, пред Европейския съюз, че Северна Ирландия ще бъде цената, която Обединеното кралство ще плати за Брексит. Не е ли ясно, че вие се отнасяте пренебрежително към британския народ по време на преговорите с Европейския съюз. Председателката, благодаря. Следващия. Господин Богович, за една минута. Е, хвала за беседо. Е, благодаря, госпожо председател. Аз искрено благодаря на господин Туск за това, че през последните пет години той бе глас на разума. Е, в Европа. Благодаря на господин Юнкер за е, активния подход, за прекрасните резултати, постигнати от господин Барние. Аз съм словенец и е, ние смятаме за особено прискърбно решението на съвета да не започне преговори с Северна Македония и с Албания – е, в нашия регион е, ние знаем, че е, мирът не е обикновена даденост, че за него трябва да се работи. И подобно послание, отправено от последното заседание на съвета, буди тревога. Нези от нас, които познават региона, се оказват в изключително трудно положение. Благодаря на господин Хан за постигнатото на Балканите, но след подобни решения, взети от държавните и правителствените ръководители, равновесието на силите в региона ще се промени. Благодаря. Следващият оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Туск, господин Юнкер, присъединявам се към отправените към вас поздравления – по време на вашия мандат е, Европа премина през една от най- най-тежките политически кризи в историята си, е, в това число британския изход. Е, и аз ви благодаря на вас, господин Барния, за проявените усилия да опазите единството и взаимността, реципрочността. Надявам се, прочим, да гарантираме правата на гражданите, европейските в Великобритания и обратно. Но, но, но часовникът не спира и, и можем да говорим за бомба с часовников механизъм, за бомба с закъснител. Опасността от един хаотичен британски изход без договореност е надвиснала. Тя все още не се е разсеяла. Националистически, екстремистски настроения се подклаждат непрекъснато в политическия дебат. Сега по е, европейския бюджет, друга тема, разбира се, 1% е, е, не стига. Не, би, би трябвало да сме на висотата на собствените си обещания. Благодаря. Господин Барния има думата. Благодаря, господин председател. Е, дами и господа депутати, с ваше разрешение, господин председател, и с разрешението на председателя Юнкер, искам да кажа една дума, за да отговоря на унези, а те бяха много, които взеха отношение по въпроса за напускането на Обедненото кралство. Благодаря за доверието на господин Вебер, на госпожа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 за подкрепата, която ми оказват през последните месеци и години. Благодаря и ми за доверието. Както каза господин Туск, е, заедно с господин Юнкер е, ние се отнасяме с много голямо уважение към вашия парламент е, в важния, в сериозния момент, който преживяваме по време на Брексит. Ние винаги сме се отнасяли с уважение към парламента и именно парламента ще каже последната дума. Естествено е британския парламент сега да си поеме отговорността и пръв да поеме ангажимента възоснова на споразумението, е, по което водихме преговори с британското правителство, а не срещу него или без него. Водихме преговори, за да постигнем онова, което всички желаем, а именно едно подредено напускане на Обедненото кралство на Европейския съюз. Казал съм и повтарям, ако искате това напускане да бъде подредено, а не безразборно, това споразумение е единствената възможност. Според нас е съвсем основателно вашия парламент в момента, в който изрази своето съгласие, да знае без никаква двусмислица какво иска, какво желае и какво решава Обединеното кралство за собственото си бъдеще. В момента, повтарям, се намираме в много сериозна, много важна фаза на този дълъг процес – и е, тъй като е, съм имал възможност да кажа и на председателя Доналд Туск и на неговия екип, е, че Жан-Клод Юнкер, всички комисари, председателя Фърховщад, който е главен преговарящ от именно на Европейския парламент. Благодаря им отново за доверието. Мисията, която ми беше възложена от самото начало от Жан-Клод Юнкер, беше да работя по договор, който организира подредено напускане, не нещо друго много. Именно този резултат постигнахме. Е, тази мисия беше трудна, тази мисия беше сложна и аз далеч не бях изненадан от нейната сложност, продължава да бъде мисия за отрицателни преговори, защото Брексит, е, е, при Брексит всички сме губещи. Никой, с изключение на господин Фарач, не приведе минимално доказателство за ползата от Брексит. Така че ние водихме отрицателни преговори, като се отнасяме много сериозно към тях като уважаваме, разбира се, вота на британците, макар и да съжаляваме за него. През тези три години ние работихме обективно, е, като се опитвахме упорито и търпеливо да постигнем оперативни решения, които да имат правна стойност, е, за да се доведе до решение на всеки един от проблемите, възникващи по време на Брексит, навсякъде и за всички. Ние работихме, е, уважавайки нашите британски партньори, защото, дами и господа депутати, е, ние се отнасяме с уважение, дори с възхищение към британците. Ние е, работихме е, без да се подаваме на влияния от вътрешните турбуленции и политически дискусии в Обедненото кралство. Винаги сме работили без емоции, без страсти, възоснова на факти възоснова на равнопоставеност, за да намерим решение по британските проблеми. Винаги сме работили, е, когато тези преговори е, са в някаква по-далечна перспектива. Брексит не е край на историята, това не е крайна дестинация. Е, тези преговори бяха в известна перспектива. Първо, отчитайки мирла в Ирландия. Всеки ден, всеки ден ние се придържахме към изискването да направим всичко необходимо, за да се съхрани крехкия мир на остров Ирландия. Освен това, е, винаги когато сме правили нещо, сме имали предвид нашите основи, нашите устои. Устоите на вътрешния пазар. Той не е просто е, зона на свободна търговия. Това е живот, където живеем съвместно и именно това трябва да бъде утвърдено. Освен това, при преговорите винаги сме имали предвид е, постоянния приоритет на Европейския парламент и наш приоритет – сигурност на правата на европейците. 4,5 милиона е, е, британци живеят у нас и повече от милиони и половина европейци в Обединеното кралство. Господин Ферховщад, госпожа Хубнер изразиха вашето безпокойство. Напомням ви, че ако е, това според споразумение се гласува от британския парламент и от вас, тези 4 милиона и половина, за които говорите, ще получат гарантирани права за себе си и за семействата им. Това са най-добрите гаранции за гражданите. Е, Европейския съюз пое ангажимента това споразумение да се приложи на практика. Винаги ще проверяваме дали е така. За това е важно винаги да можете да се изказвате, да се оказва натиск върху държавите членки, за да си спазва ангажиментите Обедненото кралство. Освен това, по време на преговорите винаги сме имали предвид, че Брексит не е края на историята. Ние трябва отново да изградим нещо с Обедненото кралство. В момента се разплитат 44 години сътрудничество. Те са подписали много международни споразумения, Европейския съюз остава наш съюзник, наш партньор и наш приятел. Ние трябва отново да градим нещо с тях. Господин Фарач го няма, за съжаление. Той каза, е, че по това споразумение има още три нови години преговори. Естествено, естествено, след Брексит, след като се разведем и се разделим, трябва една, две, три години да водим преговори. Може би по-дълги преговори, за да изградим отново онова, което беше разплетено от онези, които подкрепиха Брексит. Трябва да има търговско споразумение. То трябва да бъде балансирано с така наречените правила на играта, за да няма риск от дъмпинг, социален, екологичен, какъвто и да било дъмпинг. Трябва да има сътрудничество между университетите, научни изследвания, разъм, полицейско, съдебно сътрудничество, сигурност, отбрана, външна политика. Всички тези области, където е необходимо да работим постоянно с обедненото кралство, но в нова политическа рамка. Това е което ни очаква Именно е, това Европейската комисия, е, както господин Юнкер и госпожа Вандер Лоен, която е бъдещия председател на комисията, се готвят, организирайки новите си служби. В заключение искам да кажа, е, имайки преди това, което каза господин Орден, полуките от Брексит. В момента говорим за последици, а те са безбройни. Много често са били подценявани, особено в Обединеното кралство. И ние сме изправени именно пред това но има и полуки от Брексит. Защо 52% от британците гласуваха срещу Европейския съюз? Аз винаги съм твърдял, че трябва да мине време, за да обмислим отговора. 27 държави членки трябва да помислят. Но една от полуките и господин Фарач и приятелите му понякога забравят. Трябва да се каже истината на гражданите преди да гласуват. Нашата отговорност е да кажем истината на гражданите. Euh, Но е, е, е, зад Брексит се изрази социален гняв, едно чувство, че Европейския съюз недостатъчно ги закриля. Отхвърлянето на тази дезиндустриализация, необходимата от закрила, необходимостта от закрила и от реформа. Това е положителният дневен ред, който е много по-важен от Брексит, това искам да кажа, за това искам и да свидетелствам. Аз чух поети ангажимент от госпожа Вандер Лоен и на новия екип. Сега да се придържат към положителен дневен ред. За мен беше привилегия и чест да работя до него. Ще остана негов вечен приятел. Да, ангажимента на господин Юнкер, на неговия екип. Днес ще си кажем довиждане. За мен беше привилегия и си остава привилегия да бъда край него. Искам да му благодаря за доверието, което ми гласува. Знам, че той и екипа му искаха да работят по това, което е много по-важно от Брексит, а именно да работим по положителен дневен ред за Европейския съюз и за, внимание, и за неговите граждани. Благодаря ви за вниманието. Грация, месе Върния. Е, Председателя, благодаря господин Барние. Сега ще дам думата на господин Туск, председател на съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за всички сърдечни думи по мой адрес. Заслужаваше си да изчакам 5 години, за да ги чуя. Благодаря ви за отговорната позиция относно Брексит. Благодаря ви за това, което казахте относно удължаването на срока. Вие демонстрирахте своя здрав разум и достоинството си. След като ви чух днес, нямам никакво съмнение, че ние би трябвало да се отнесем много сериозно към искането на британците за удължаване на срока. Благодаря ви и довиждане! Благодаря бих искал и аз да се присъединя към казаното от други колеги. Искам да благодаря на вас за готовността. Винаги сте проявявал желание да дебатирате с нас. Благодарни сме ви за тази ангажираност. Сега ще направим кратка пауза и след това подновяваме работа. Cominciamo. Prendete posto, per cortesia. Моля, заемете местата си. Започваме. L'ordine del giorno reca la dichiarazione del Presidente della Commissione. Сега, според дневния ред, имаме изявлението на председателя на Европейската комисия. Председателят Юнкер Господин председател, днес ще направим преглед на вашата комисия. Благодаря на всички комисари за тяхното присъствие тук в парламента днес. Но преди да продължим, искам да ви благодаря за вашата служба в името на Европа. Това беше служба, която бележи вашия ангажимент по време на цялата ваша кариера. Европа, която сплотява. Вие трябваше да се справите с Брексит на Обединеното кралство, трябваше да намерите европейски отговор на миграционната криза, да се борите с популизма, планът Юнкер, задълбочаването на парични економически съюз – кризата в Гърция. Това всичко бяха огромни предизвикателства. И независимо от нашите дебати и различия, някои противоречия, ние успяхме да действаме заедно. Всъщност тези противоречия означаваха демокрация. Вие винаги можехте да се осланяте на подкрепата на Европейския парламент и успяхте да се доближите до гражданите. Благодаря ви за вашите усилия. Имате думата, господин председател. Господин председател на Европейския съвет, дами и господа депутати, точно преди пет години на тази дата Европейският парламент оказа доверие на моята комисия и винаги бяхте в подкрепа на комисията. Понякога сме имали а, несъгласия, но винаги сме, били, сме имали отлични отношения. Благодаря ви сърдечно за вашето доверие, защото ако може човек да се опре на доверието на европейските депутати, може да върви напред към европейската демокрация. Това беше голяма чест за нас. Тук има много познати лица, много от вас с много от вас станахме приятели не само в рамките на професионалния живот, но и в личния живот. Искам да благодаря на всички вас, искам да благодаря и на председателя Туска, който стана моя близнак. Но дори близнаците не винаги са съгласни във всичко, но имахме интелигентността да скриеме своите различия и разбира се, че сме имали и а, а, а, дискусии, но искам да благодаря на Доналта за неговото за приятелство, за неговото а, подкрепа. Много често такива неща се казват в политическия живот, но мога да ви уверя, че без Доналд нямаше да постигна и да направя това, което направих. Това е последното ми изказване пред вас и бих искал тук да пожелая много късмета и много е, добри неща на Урсула фон дер Лайн, на добър път. Бих искал да благодаря и на моите комисари. Защото без тях нямаше да мога да постигна нищо. Това са жени и мъже, които всеки един по-отделно и като колегиум е, имат, трябва да бъдат, да получат благодарността на Европа. Благо, благодаря на различни езици, казва председателят. Когато поех функциите си на председател през 2014 година, Европа беше много уязвима. Е, имаше пробив в солидарността, в подкрепата. Европа през 2014 година не бе любимка на гражданите но аз исках да изграда една комисия в, името и на Европа, която да служи на Европа европейските интереси за бъдещето на Европа. Е, всич, всички ние бяхме длъжни да, да, е, да, да, да се възползваме от последният шанс пред Европа. Аз и колегите се постарахме да създадеме една политическа комисия. Комисарите да бъдат избранници на народа. Освен британският комисар, всъщност един имаше двама. Единия беше малко по-добър, по-добър другият малко по-малко, но всички те бяха избранници на народа. Исках комисарите да бъдат познати личности, познати в тяхните си страни, познати в европейски план. Е, Насърчавах насърчава ги е, да не се затварят в сградата Берлемон, да не седат в Брюксел, а да да разговарят е, с другите, с другите институции, с другите народни избранници, с гражданите. Проведахме 1850 диалога с общ, обществеността и а, комисарите направиха 911 посещения в националните парламенти и местните органи на властта. В началото на нашия мандат казах, че нашата комисия ще фокусира своето внимание върху най-важното. Да свършим най-важното. целта беше да, стаб, да стабилизираме е, е, финансите на Европейския съюз. Е, целта не беше да, да имаме голяма законодателна работа, а да е, свършиме добре това, което трябваше да свършиме. 94 нови законодателни проекта бяха внесени, 114 бяха отменени. Направихме каквото му можехме, но разбира се, продължава, комисията продължава да бъде критикувана, да се смята, че тя е поела всичко, че прави всичко, че е навсякъде. Но всичко се промени и нищо не се промени. Когато дойдох тук за първ път пред вас, е, вие ми казахте три неща, три неща, които бяха в основата на нашата е, работа. Растеж, е, заетост и инвестиции. В, в, момента тече 25-тият 25 то 3 месечие на подема на растежа. Е, заетостта е, е най-висока спрямо 2000-та година, 73% 73,9% е, от европейците работят. Е, инвестициите са от порядъка на 92 милиарда. В началото се смяташе, че инвестиционният план ще се провали, че това ще бъде просто, е, ще бъдат празни приказки, е, просто един забравен план Юнкер. Днес обаче имаме 1 милион повече работни места, създадени благодарение на този, на този плант. Е, правиме нов е, прочит на пакта за стабилност и растеж. Направихме го въпреки противопоставянето на някои държави членки, но въпреки всичко резултатите са на лице. Дефицитът беше 6,9%, в момента е 0,8%. Това е просто едно стабилизиране и е, един гъвкав прочит на пакта за съдилност, който ни позволи да помогнем на Португалия, Испания и Гърция в момента, в който те поискаха нашата помощ. По време на този мандат имаше и много разочарования и много успехи. Разочарования, защото въпреки въпреки всичките ни усилия, не отбелязахме напредък по обединението на Кипър. Въпреки всичките си усилия, не постигнахме напредък. Не можахме и да подпишеме споразумение с Швейцария, въпреки желанието си, въпреки усилията си. Не, не, не постигнахме и не също така и банков съюз. Е, защото много държави членки може би не направиха достатъчно усилия, а, но ако не постигнем бан, банков е, съюз, е, както подобни съюзи има в целия свят, няма да бъдем устойчиви на следващия шок, бил той вътрешен или външен. Абсол, абсолютно сме длъжни да, да създадеме система за гаранция на депозитите. Без това не можем да постигнем банков съюз. Без банков съюз и то съвършен банков съюз, не можем да имаме е, финансов и паричен съюз. Това са предизвикателства, при които все още сме изправени. Въпреки кризите, въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, постигнахме и е, е, известни успехи. Не, не искам да кажа само успехи, тъй като не бива да бъдеме самодоволни постигнахме много голям напредък. Първо, в социалното измерение на Европейският съюз. Социалното измерение бе някак на втори план в продължение на десетки години. Успяхме да приемеме социалният стълб. Спомням си, когато се появих тук пред Европейският парламент като министър на труда на Люксембург, а, с, говорихме на, на тази тема и а, мечтаехме заедно. Преди да създадеме социалния стълб, приехме съответното законодателство. Успяхме да постигнем споразумение между парламента и съвета. Струва ми се, че това все пак е един е, успех, успех на тази комисия. Е, успех на тази комисия е, че успя да наложи принципа за равен труд, равно заплащане. Ако искаме да изградим Европа, ако искаме Европа на благополучие, на благополучието, ако, ако искаме а, нещата да върват напред, трябва да, да градиме Европа, която да работи в интерес на трудещите се. Още един успех Гърция. Това е един проблем, който будеше много загриженост у всички и у мен. Върнахме на Гърция достоинството и прекалено дълго потъпвахме достоинството на гръцкият народ. Исках е, нещата да се променят е, и е, народа на Гърция да бъде оценен както заслужава. Имаше много пречки пред комисията да предприеме е, мерки е, за Гърция. Имахме и е, сблъсъци с е, правителството на Ципрас, е, но се опитвахме да решаваме проблемите на Гърция. Е, много, много много правителства не искаха комисията да се намесва в решаването на гръцките проблеми. Много министър-председатели ми се обаждаха и ми казваха гледай си твоята работа, държавите членки или държавните глави са онези, които трябва да решат гръцките проблеми. Но аз исках да се позоваваме на договорите и договорите твърдат, и договорът твърди, че комисията трябва да работи за всеобщият европейски интерес. Е, в името на всеобщият европейски интерес е, трябваше да опазиме единството на еврото и направихме каквото беше необходимо. Африка. Да, е, ние сме европейци и не трябва да забравяме, че най-близките ни съседи са африканците, че африканският континент се нуждае от е, нашата солидарност, но не от нашата благотворителност. Благотворителността е един устарял рефлекс, който е присъщ на европейците. Но днес е необходимо равноправна, соли... равноправна солидарност, равноправно партньорство между нашите континенти. Не трябва, когато поглеждаме към Африка, да мислиме само за кризата на мигрантите, на беженците. Да, да, да, да, да направиме всичко, което може, за да за мигрантите да не рискуват живота си и да не се хвърлят в вълните на Средноморието. Е, партньорството е добро, но ако съв, съвета а, бе приел всички наши наши предложения, свързани с презаселването през 2015 и 2016 година, когато предложихме промяна на е, системата Дъблин, нещата ще, да бъдат съвсем други. Но 760 е, души бяха спасени в Средиземно море, 760 е, живота. Но това може би е единственият оживял, който ръкопляска. През март 2015 е, излезах с е, предложение за бежанците. Тогава е, парламентите, е, парламентът стана на крака и е, аплодира. Но аз тогава е, ви попитах, смятате ли, че след две години ще бъдете също така ентусиазирани и ще аплодирате? Тогава я аплодирахте малко по-малко. А, а три години по-късно е, разбрахме, че солидарността не беше на висота. Е, също така реших да се занимавам и с международната търговия. Трудна тема, спорна тема в различните държави членки. Някои смятат, че търговските договори, които се сключват набързо, са нерав... не създават равнопоставени условия и те са прави. Днес е, имаме търговски споразумения с 67% от 67 е, страни за стойност от 40% от световното богатство. в момента, в който Съединените щати обръщат гръб на многостранните отношения и солидарността с другите reden. Der größte europäische Erfolg. Най-голямото, което постигнахме, е, че успяхме да запазим мира в Европа. Това звучи разбиращо се от само себе си, но това не е така. Днес, в момента, в момента, в който говоря, има 60 войни 60 конфликта на европейска територия, територия, която е свидетел на най-кървавите кръвопролития през последното столетие. Трябва да сме горди за това, че опазихме мира. Nun ist mir bewusst, dass man junge Menschen nicht Младите хора не могат да се вдъхновят от тази тема, темата за мира в Европа. Така е. Така си мислим, но трябва да говорим с младите хора за войната и мира, защото това е дилема. Трябва само да се вгледаме в днешната действителност, за да видим колко чуплива е реалността и колко чуплив и крехък е мирът в Европейския съюз. Младите хора трябва да знаят за войната. След 20 години няма да има жив европеец, който да е познавал войната. Трябва да говорим за войната, защото лесно се забравя. Това виждам винаги, когато говоря с младите хора, че трябва да им се обяснява, да им се разказва, но това не е достатъчно. На младите хора трябва да се дадат и перспективи за бъдеще. Какво означава това? Ние сме най-малкият континент. Повечето европейци не знаят това. Ние като континент сме много малки. Политиката. Това е една странна материя. Материя, в, в която се вливат географията и демографията. Няма политика, която не взема предвид географията и демографията. Ние измираме. Ние ставаме все по-малко. В началото на 20 век представлявахме 20% от световното население, а в края на това столетие ще сме 10 мили... за 10 милиарда хора ще представляваме само 4% от световното население. След няколко години няма да може нито една европейска държава да е член на групата Г7 Всъщност тази група би трябвало да изчезне. Истината е, че всички тези е, развития не са необратими. Назрял е моментът да се закърпят националните приоритети и да се съсредоточим върху Европа. Европа означава сила, мир на фона на всички световни тенденции в момента. Това мислихме, когато формирахме и нашата външна политика, когато се стараехме да намерим решение за външнополитическите проблеми. Аз пледирам за това по въпроси на външната политика да се гласува в съвета с квалифицирано мнозинство. Не по всички въпроси, но когато става дума за европейски решения. Аз преживях нещо много специално в Вашингтон. На 25 юли бях при президент Трамп миналата година и говорихме за това как могат да бъдат преодолени търговските войни. успяхме да преодолеем търговската война с Европа. Защо? Защото Трамп се впусна в въведителни обяснения. Говориха след това различни съветници, но аз казах, вижте, нещата не стигат само до това, не опират само до тук. Ние трябва това, което казвате, да го обясним и на комисията, и на държавите членки, но в крайна сметка председателят на комисията взима решенията. Защото това, което всъщност се случи, направи дълбоко впечатление на, на, на Трамп. Сега моето заключение какво е? Аз си тръгвам, но не съм много тъжен, не съм и много щастлив, но моето чувство е, че дадох най-доброто от в себе си. И ако всеки го стори, нещата ще се подобрят. Аз бях горд. Дълго време, особено през последните пет години, бях горд да бъда една малка частица от нещо огромно. Е и продължавайте да се борите с всички сили срещу глупавият и ограничен национализъм да живее Европа. Grazie. Grazie, президенте Благодаря ви, господин председател Юнкер. И сега пристъпваме към изказванията на на политическите групи. Започваме с господин Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Юнкер, демокрацията живее от разнообразието и днес е време да кажем довиждане на един много убеден европеец, е, Жан-Клод Юнкер. Ние като християн-демократи много ви благодарим, господин Юнкер, за вашите житейски усилия. Е, ти успя да положиш основите на валутния съюз. Ти успя да опосредстваш компромиси между Франция и Германия в рамките на Лисабонския договор, в рамките на други преговори. Ти и Мартин Шулц сте всъщност съоснователи основатели на модерна демократична Европа. Твоят талент, талант е намирането на компромиси. Ти успя да помириш много хора. Даже успя да постигнеш компромис с Доналд Трамп. Твоята комисия бе назована от теб комисия на последния шанс. Преодоляхте много кризи. Миграцията, е само една от тях. Ние може само да продължим по този път. Ти и цялата комисия успяхте да използвате шансовете, които ви се предлагахте. Направихте толкова много, колкото стигат да изпълнят дейностите на пет комисии. Европа днес е по добре отколкото преди 5 години по отношение на търговските споразумения, на тероризма, на миграцията, на отношенията с Африка. Сега предстои решението и на Брексит. Благодарение на теб Европа е по-благоденстваща и по-сигурна, отколкото преди 5 години. Аз лично искам да се спра на три момента. Най-напред – Текстовете на законите е едно, но реалността на хората е нещо друго. Когато мислим за приложението на пакта за стабилност и говори за Гърция, за Италия и за други държави, тогава би трябвало да се получим от теб при приложението на текстовете, защото за всеки текст стоят хора. Това трябва да разберем. Това е твоя подход. Това е което ти направи. На второ място, Европа е предимно Европа на парите, на пазара, на еврото. Това е възприемането на Европа. Но ти винаги си казвал, че Европа е символ на социалното, на социалната пазарна економика. Ти в твоята история знаеш колко е важно да има такава економика. Ти през последните пет години приоритизира социалния аспект и го постави на дневния ред на комисията. Благодаря за това. И на трето място ти не направи компромиси на ценностите на Европа. Демокрацията, равнопоставеността между половете, защитата на младсинствата, Европа на свободата. За тази Европа се бори още от самото начало на твоя мандат и не направи нито един компромис. Благодаря и за този акцент. Европейската идея бе изпълнена от теб от нов живот. Популистите отляво и от дясно те получиха отпор от теб. Има резултатите са повече интерес към Европа, по-голямо участие в европейските избори. Всички комисари могат да ти благодарят за това. Всички ние може да сме благодарни. Ние сме горди с този минал мандат. Преминахме през много дебати, но Европа днес е по-добро място за живеене от преди. Големите християн-демократи като Хелмут Кол и Кристен Мартенс те ценяха. Ти можеш да бъдеш равнопоставен на Робърт Шумен и другите големи християн-демократи. Ти си казвал, че Европа е любовна история за теб. Може би да, но аз бих продължил. Това не е само любовна история, защото любовните истории са доста често кратки. Това което е отношението между Европа и теб е едно дългосрочно дългосрочна любов, за което ти благодаря от името на нашата политическа група. Благодаря, господин Вебер. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател, дами и господа. Ако искаме да знаеме къде искаме да отидем, да видиме, трябва да знаем къде сме и как сме стигнали до тук. Пътят не е лесен, знаете го, господин Янгър. През пет преди пет години вие ни предложихте нов дневен ред, нова ново начало за Европа. На съжаление, това ново начало стигна само до средата. Вие успяхте от една, от една страна да се отдалечите от комисията, от политиката на економиите на Баросо и преминахме кризите. Трябваше, трябва да, приз, да признаеме, обаче, че не можахме да вземеме радикалните решения, които наистина да ни позволят да вървим напред. Вие а, успяхте да да предложите много нови предложения, но само половината от тях можаха да влезат в сила. Много често обаче неуспехите не се дължат на комисията, а на несъгласието или упоритостта на съвето. Наистина, задачата беше много амбициозна и никак не беше лесна. Вие дойдохте в... Вие поехте Европа в най- тежкия момент от гледна точка на финансите. Същевременно държавите членки показаха, че не са солидарни. Но Важното е да разбереме къде сбъркахме, за да не направиме същите грешки и в бъдеще. Винаги сте, винаги сте били заедно с нас, обаче за да защитаваме демократите и интересите на Европа. Да защитиме европейския проект, демокрацията, върховенството на закона и зачитането на европейският на, на човешките права. Е, заедно с е, борбата на комисар Тимерманс е, наистина постигнахме успех. Също така бяхме, бяхме заедно, за, за, да, за да потърсиме решение на миграционната криза. Благодариме ви за вашите усилия, но не успяхме да намериме, намериме едно решение, което да включи солидарността и участието и отговорността на държавите членки. Но ще продължиме да работиме, за да деблокираме е, Дъблинското споразумение. Работихте за многостранно, многостранните отношения, за една по- по-справедлива търговия, за това Европа да говори с единен глас. Е, успяхте и Европа да се афирмира на международната сцена чрез върховния представител Могерин. Е, същевременно постигнахме едно историческо споразумение с Иран. Не можахме обаче да, да, да, да направиме достатъчно а, усилия за европейската зона и за обединението. Както поискахме, вие излезахте с едни много добри предложения за инвестиционен план, които следващата комисия ще трябва да доведе до край. Работихме с Пьер а, Московици за гъвкавостта на пакта за стабилност и за да намерим решение на неоправданните економии и економика на дисциплина. Също така се направиха много усилия от, стра, от страна на московици за постигане, за намиране на мерки, за борба с прането на пари. За съжаление обаче е, съвета блокира голяма част от е, е, предложенията. Вие откликнахте на нашите искания за изграждане на социален стълб. Искаме този стълб обаче да се превърне в конкретни мерки, да има универсален достъп до социално до социална защита, да се ликвидира е, бедността сред децата, да има баланс между личния и професионалния живот. Днес вие можете да, да, се, да се похвалите с мерките, които постигнахте. 40% паритет в самата комисия. Мисля, че днес това е голямо успех за вас и за, за моята политическа група това е много голям приоритет и за това трябва да ви отдадеме за дъжното, за това, че го постигнахте. За съжаление,